Chers collègues, j'aimerais vous inviter à prendre place parce qu'il faut montrer. Драги колеги, трябва малко повече дисциплина, за да успеем да решим всичките въпроси. Това е причината, поради която след малко ще поема председателството. Скъпи колеги, добре дошли на учредителното заседание. Съгласно член 14 от предишния регламент, аз е, временно ще председателствам това събрание до избора на председателя на нашата комисия. Най-напред, позволете ми да ви пожелая добре дошли Имаме малко време, за това предлагам да започнем веднага нашата работа и обявявам заседанието за открито. Днес трябва да съставим бюрото на комисията и избора на председатели и четиримата заместник председатели съгласно член 213 от вътрешния правилник. Най-напред ще изберем председателя и след това един по един четиримата заместник председатели. Сега ще съобща имената на заместниците, които ще участват в гласуването и ако има някаква променя, моля да бъда уведомен преди началото на гласуването на списъка на заместниците в групата на НП. Господин Лукас Манделс е заменен от Марлелио Мортля. Янина Ойоска е заменена от госпожа Ева Копач. Надявам се, че съм произнесъл добре а, имената. Е, СНД е, не е съобщило, не са предупредили за заместници за събранието. Господин Мартин Кол ще бъде заменен от Мария Слая Родрикес Рамос. И в тази група няма промени. За останалите групи нашата комисия не са ми съобщили нищо. групите Кара, е, Обединената левица и незаписаните имат предложения за заместници. Така, значи преминаваме към избора на нашия председател. Искам да кажа, че кворумът, който имаме кворум за закона на гласуването,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 в качеството ми на току-що избран координатор, бих искал да обявя кандидатурата на Томи Стобей за председател на Комисията по развитие. Благодаря ви. Est-ce euh, Je vous rappelle que les candidatures doivent être présentées. Има ли други кандидатури? Кандидатите трябва да бъдат представени или от политическа група, или поне 20% от е, депутатите в комисията. Явно няма Други предложения, други кандидати? Тъй като има само един кандидат, искам да се обърна към вас да ви попитам дали сте съгласни с тази кандидатура. Oui. Oui, bon, enfin, si, si on annonce M. Tobé, je suppose. Ако предлагат господин Тобе, предполагам, че той е съгласен. Я a Да, имаме неговото съгласие. Те трябва да бъдат титуляри на комисията, членове на комисията. Членовете трябва също да са попълнили и необходимата декларация. Окей. Okay. Je vous rappelle que les... S'il vous plaît? А, ah, окей. Je vous rappelle que les... Припомням, че кандидатите трябва да са членове титуляри на комисията и трябва да са попълнили декларацията за финансов интерес, както и декларацията по е, за необходимото е, поведение. Искам да ви питам, господин Тобе, дали отговаряте на тези предварителни условия. Да, да, не се и съмнявах в никакъв случай, но трябваше да попитам. И тъй като има само един кандидат за председател на Комисията по развитието, аз предлагам да гласуваме чрез акламации, ръкопляскане, моля. Да, вие сте избран с ентусиазиране, ръкопляскане. Да, следователно, условията са изпълнени и ви поздравявам за назначаването ви на длъжността председател на комисията и аз скромно се оттеглям. Thank you, uh, dear colleague. Много ви благодаря, скъпи колеги. За мен е чест да бъде избран за председател на Комисията по развитие. Виждате колко бързам да взема поста си. Бях готов дори да дойда на приятелското място преди още да съм официално избран. С нетърпение очаквам да се запозная с всички ви лично. Знам, че тук в Комисията по развитие имате отличен опит с сътрудничеството между отделните политически групи се надявам да продължим да работим в същия дух. Чакат ни много важна работа. Знаете, че отговаряме за приблизително 50 милиарда евро или, друго да ми казано, 3 четвърти от общия бюджет на Европейския съюз за външна дейност. Разбира се, тъкат и преговорите за, за след споразумението от Котону. Трябва да одобрим и новият кандидат за комисар и след краята на този период. Всъщност е, ще ни остава, ни остава само 6 години, за да изпълним целите за устойчиво развитие на ООН. Знам, че в Европейският парламент много се обсъжда темата, коя е най-важна парламентарна комисия. За мен, разбира се, това е най-важната парламентарна комисия и съм убедена, че всички новоизбрани членове на тази комисия много се вълнуват от всички въпроси, свързани с развитието и международната хуманитарна хуманитарна помощ, международната помощ за развитие. Така че още веднъж ви благодаря за това, че ме избрахте. Ще се очаквам с нетърпение съвместната ни работа. А сега пристъпваме към следващият а, точка в дневния ред, а именно избиране на първият заместник председател. Или казвам с думи, преминаваме към точка втора от дневния ред. Припомням ви, че припомним имената на заместниците, които ще вземат участие в изборите за заместник председател и те са от НП Морлин Мортнер, замества Лукас Мандел и Ева Копач, замества Янина Хорча. От групата Обнови Европа, Мария Судра... Сорая от Рикас Рамес замества Мартин Хорголд. Наясно се с този факт. Чудесно. няма, ако няма други промени в списъка на заместниците, бих искал да ви помоля да направите предложенията ви за първи заместник председател. Alors, je vais proposer <laughs> Така, аз предлагам двама супер заместник-председатели. Първият е Пиерет Есберже. Есберже Фофана. Тя преподава в университета тя е била общински съветник, тя също са създател на една неправителствена организация, заместник председател на заместник на парламентаристите и Асоциацията за африканските жени. Така че това е едно лице, което действително е на необходимото равнище. Много ви благодаря. Има ли други предложения? Не виждам такива. Чудесно. В такъв случай питам а, госпожа Пирет Херцбергер Фофана. Съгласни ли сте с издигането на вашата кандидатура? Yes, perfect, perfect. Да, чудесно. Now, we're not there yet. I was also early before, you know. Uh, now I would like to бих искал да ви припомня, че е, кандидата за поста заместник председател трябва да бъде пълноправен член на тази парламентарна комисия, да е, е попълнил надлежно декларацията за финансови интереси и да е подписал етичния кодекс е, на парламент, изпъл... изпълня... Потвърждавате ли, че изпълнявате трите предварит... задължителни предварителни условия? Да. В такъв случай предвид, че има само един кандидат за поста първи заместник председател на Комисията по развитие, ви предлагам да изберем период е, в Фофана с ръкопляскане. So, congratulations on... Поздравления за избирането ви за първи заместник председател на нашата комисия. Моля, елате на председателското място. So, there seems to be no... Няма промяна в списъка на заместниците. В такъв случай може да продължим с избирането на втория заместник председател. Моля за предложения. Thank you very much. Много ви благодаря, господин председател, и поздравления за избирането ви, поздравления и за новоизбраната ни първа заместник председател, като в нашата комисия от името на социалистите и демократите. Ние също държим да благодарим за встъпителните ви думи. Напълно споделяме виждането ви и се надяваме, че ще сформираме отличен екип тук в нашата комисия. Аз предлагам за поста втори заместник председател господин Норбет Нойзер. Норберт отдавна е член на, на нашата комисия, всъщност откакто е член на Европейския парламент той последва сърцето си и се присъедини към екипа на Комисията по развитие. Дълги години беше нашия координатор в тази комисия и е много добре запозната с нейната работа. Uh, Благодаря ви. Господин Нобет Нойзер, съгласни ли с кандидатурата? Да, чудесно. Отново трябва да получат разпоредбите. Припомням ви, че кандидатът следва да бъде пълноправен член на тази комисия, да е попълнил декларацията за финансови интереси и декларацията свързани с кодекса за поведение. Отговаряте ли на тези три условия? Да. Чудесно. Благодаря ви. В такъв случай като си има предвид, че има само един кандидат за поста на втори заместник председател на Комисията по развитие, предлагам да изберем Норберт Нойзер с ръкопляскане. Uh, on... Поздравления за избирането ви за втори заместник председател на комисията. Моля, елате да вземете мястото си на председателската маса. Продължаваме с точка четвърта от дневния ред избиране на третият заместник председател. Има ли промени в списъка на заместниците, които ще участват в избора? Ако има промени, моля да ми ги съобщите преди началото на гласуването. И сега моля за предложения за кандидати за поста трети заместник председател. Благодаря, господин председател. Ние предлагаме Модерниса Пауло, като заместник Крис е грък. Тя е гинеколог, хирург, дипломирана е, в е, Италия, след това пристига във Франция, продължава да работи по ландометриозата. Тя е направила докторат. Това е едно заболяване, което рядко, но все пак се случва. И тя работи с професионалисти в областта на здравеопазването, участвала е в през три последователни години в различни организации. И работи в областта на за достъпа на жени и а, млади жени в а, областта на медицината и много има. Биографията е много дълга и няма да имаме време да изгледим цялата. Perfect. Uh, thank you so much. There seems to be... Yeah. There... Не виждам други номинации. В такъв случай питам за Карополо. Съгласна ли сте с номинацията? Да. Чудесно! В такъв случай отново ще ви припомня, че кандидатът трябва да бъде пълноправен член на комисията, да е попълнил декларацията за финансови интереси и декларацията свързана с кодекса за поведение в Европейски парламент. Изпълнявате ли и трите условия? Да. Добре, благодаря ви. При това положение преди, че има само един кандидат за поста трети заместник председател на Комисията по развитие, предлагам да изберем Кризола за Карапулово с ръкопляскане. Поздравления! Избрана сте за трети заместник председател на нашата комисия. Моля, е, присъединете се към нас. Let me remind you again that if there are any to the... Припомням ви, ако има промяна в списъка на заместите, които ще вземат участие в избирането на четвъртия заместен председател, моля политическите групи да ме осведомят преди началото на гласуването. А сега моля за предложения за поста четвърти заместни председател. Искам да представя един много млад немски е евродепутат, който работи от отдавна с Неща в Европа. Той е фотограф и журналист от няколко години и е участвал в много мисии за научно търсене на жертви в Средиземно море. Той многократно е бил в Афганистан, в Европейския парламент. Това е една от темите на нашата комисия. Той ще се занимава с политиката по миграция, убежището, човешките права и социалните права. Аз съм убедена, че ще свърши чудесна работа в тази комисия. Ерик Маркат. Uh, Не виждам други кандидатури. Ерик Макарт, приемате ли номинацията? Да, чудесно. Припомня ви, че кандидатът трябва да бъде пълноправен член на комисията, да е попълнил надлежно декларацията за финансови интереси и декларацията свързана с Кодекса за поведение. Изпълнявате ли и трите предварителни условия? Да. Чудесно, като си има предвид, че има само един кандидат за поста, заместник пред... четвърти заместник председател на комисията, предлагам да изберем Ери Макърт с ръкопляскане. Благодаря ви за избирането ви на поста четвърти заместник председател на нашата комисия. Моля да се присъедините към нас. Perfect. Then we move on to item and that is... Uh, и така преминаваме към точка 6, съобщенията на председателя. Езиковият режим за комисията по развитие е следният. Английски, френски, немски, унгарски, италиански, литовски, полски, испански и шведски. Uh, now we turn to the confirmation of the calendar of... И така, нека да приемем графикът с заседанията до края на годината. Вече сте го получили заедно с поканата за учредителното заседание. Съгласни ли сте с тези дати? Можем ли да ги одобрим? Ако няма възражения, в такъв случай потвърждаваме тези дати. Благодаря ви. И накрая бих искал да ви осведомя, че пакетът за добре дошли на комисията ДВ е оставен в почтенските ви кутии. В него се съдържа важна информация за дейността на комисията и основните приоритети. И така стигнахме до точка 7. Следващото заседание на Комисията по развитие ще се състои в Брюксел на 23 юли от 17 до 18.30 часа ще се проведе съвместно заседание с Комисията по околна среда, в което ще се обсъдят резултатите от форума на високо равнище на ООН, политическият форум на високо равнище на ООН. Е в който ще се преразгледа програмата за устойчиво развитие до 2300 година и устойчивите цели за развитие. Това е важно заседание. Няма да има представител на парламента на това на този форум, затова за нас е важно да чуем сведенията от колегите. Следващото заседание ще бъде на 24 юли 2019 година от 9 до 12.30. Много ви благодаря. Колеги, още веднъж поздравления за участието ви в днешното заседание и за това, че сте членове на нашата комисия. Благодаря също така и на секретарията, който подготви заседанието. Е, е, е. Има, би трябвало да има и други в дневния ред. Дали ще може да има едно съобщение за събитията, които ще предстоят, които предстоят до края на годината, защото новите колеги трябва да могат да се организират, трябва да да направят необходимото, да направят резервации за, във връзка с тяхната работа. Дали може всъщност да ни уведомите, дори да е неофициално, какви ще бъдат събитията до края на годината. Знаем, че има една конференция в Нью Йорк за устойчивото развитие, където е, вече сме предложили имена, но какви други събития ще има и какви делегации ще трябва да бъдат значени за другите събития. Uh, Благодаря ви за въпроса. Информацията, която спомням към момента е за делегацията, която ще пътува до Нью Йорк от 23 до 26 септември. Ще бъде делегация, създавана от членове на ДВ на комисията ДВ и комисията ЕНВИ. Това е единствената информация, с която разполагам към момента. Общо 15 човека, ще, колега ще съставят делегацията. Но разбира се, ще проверя с, с секретарята и ще ви изпратим сведенията своевременно, за да може да включите предстоящите събития в а, графика си. Yeah. And the, uh, the coordinators, uh... Координаторите, разбира се, ще обсъдят темата, когато се обсъждат предстоящите мисии. До сега нищо не е решено, защото не бяхме избрани, но сега вече сме избрани. Ние сме една малка комисия, която работи добре. Дали не може информацията да бъде предадена по неофициален начин? Мисля, че ако много сме формалисти, няма да стигнем далеч. Uh, да, разбира се, както казах, ще гарантираме, че ще получите цялата ви нужна информация. Вярно е, че сме малка комисия. I declare the meeting closed. Закривам заседанието.